Allora, salutiamo il collega, eh, cioè il collega, il signor Да е, приветстваме с добре дошли, дошъл господин Айлед, който е тук за петото изслушване на кандидат за поста директор на ОЛАФ. Както и при другите кандидати, е, господин Айлет е, разполага с 5 минути за своето встъпително слово. След това ще чуем въпросите на колегите. Господин председател, е, знам, че не се предполага да употребявам твърде много родния си език тази сутрин. Поне, и понеже повечето от уважаемите госпожи и господа депутати владеят английски язик, бих искал да направя встъпително си слово на английски язик, а след това ще премина и на други езици. Три основни момента а, в моето встъпление. Първо за Олаф. Олаф има три източника. Економически от бюджета, правосъден от правоохранителната дейност. Аз Работя в Олаф от към економическата страна. Олаф е служба, противодействаща на злоупотребите на всички фронтове. Като се започне от събирането на оперативна информация, през анализа, превенцията, формулирането на политика и представяне на проекта законодателство. И Олаф трябва да запази всички тези свои способности. Олаф е уникална организация Оперативната независимост на Олаф е от съществено значение за доверието в Олаф и аз ще поддържам това, тази независимост. Вторият пункт, вторият акцент в моето изказване е, че през следващите пет години в Олаф ще бъде изправен пред институционални и управленски предизвикателства. Институционалното предизвикателство е да бъде осъществена реформата на ОЛАВ, която вече е в ход, и след това организацията да се позиционира така, че да се възползва от възможностите дадени от Лисабонския договор. Да се надяваме, че ОЛАВ ще играе водеща роля, обезпечавайки дейността на Европейската прокуратура. Непосредствената задача на генералния директор е, е да гарантира ефикасност на новите процедури, без да увеличава бюрокрацията и при зачитане на правата на личността. Като от това не следва, разбира се, длъжностните лица в Европейския съюз да получат повече права от всички останали членове на обществото това число ролята на надзорния съвет би, на надзорния комитет би следвало да стане по-ясна, да се обличи вземането на стратегически решения за разпределяне на е, финансовите източници, да се е, увеличи е, до максимум ефикасността на дейността на организацията, доверието в нея, престижът, с който се ползва тя. те понякога е, е било спорадично, не, не, не системно. Стратегическите приоритети на ОЛАВ е, е, включват допитване до заинтересованите страни, в това число вашата комисия. ОЛАВ трябва да бъде реорганизирана, за да се справи с е, промените в областта на злоупотребите и измамите. Олаф следва да се възползва от централното си положение сред европейските институции, своята поликултурност, своята полидисциплинарност, за да заслужи и за напред доверието, с което се ползва. Особено е, на изток е, в Европейския съюз и по отношение на големите програми за изразходване на средства. И най-сетне моят опит в областта на следствената работа. Никога не съм работил като практик следовател, работил съм като млад национален представител в областта на различни финансови въпроси. Контекстът, разбира се, е бе друг от този, в който работи Олаф, но интелектуалният процес е същият. Позволете ми да цитирам казаното на немски в обявата за е, кандидатстване за длъжността. Прозвучаха думите на немски. Очаква се. Е, е, не, иска се е, ръководен кадър, е, е, който да е, обслужва е, следствената дейност на Олаф. Аз мисля, че през последните месеци съм натрупал необходимия за това опит. Cominciamo la serie di domande con l'onorevole Gress. Благодаря. Господин Айлет, ние се познаваме от доста време. Въпросът, който ще ви задам, няма да ви изненада. Олаф е това, което ще представлява акцент на нашата дейност през следващите години. И за нас е добре, ако отбележим напредък в тази област. За нас е важно директора на ОЛАФ да е отворен за реформи. Ако си спомням добре, вие критикувахте нашите предложения за реформиране на ОЛАФ. И становището ви тогава беше основано на пълно отхвърляне на нашите предложения от Генералния секретарят. Това е нещо, което много драматично ме потресе тогава. И искам да задам въпроса колко независим сте вие и колко независим ще станете. Каква е вашата позиция и а, в качеството си на директор на ОЛАФ и как ще подходите с нашите предложения. Госпожа Гресле, а, този разговор го проведохме преди а, време с вас. Това за мен също беше едно драматично събитие. Имате право. Аз съм свикнал, когато а, да получа насоки от комисията, да ги следвам безпрекословно. Като генерален директор, ако работя за комисията в политически а, аспект, не в оперативен, то тогава Разбира се, ще работя за интереса на комисията. Това беше и случай с господин Брюне. Но независимост в, на оперативно ниво а, в областта на а, следствената дейност е важно да има независимост. Аз съм такъв. Аз съм независим и ще остана независим. И ще остана такъв. Приветствам реформата. Тя е необходима. Имаме нужда от а, и ясни управленски структури, има повече ясно, яснота относно правата, трябва да се подобрят процедурите. Има някои слабости в първоначалната нормативна редба, които трябва да бъдат поправени и наистина стоя твърдо зад този елемент на реформата. И ако аз съм генерален директор, бих я осъществил. На първо място, градивно отношение в процеса на диалога, както като представител на комисията, така и като представител на професионалистите в ОЛАФ, които трябва да участват в тази реформа. Защото иначе, както казахте и вие, няма как да се осъществи реформата, няма как да се подобри както трябва нормативната уредба. Както съм казала и в писменото ми изявление, ще участвам в реформата пълноценно, веднага след като се осъществят и правните изменения. Съжалявам, че малко просрочих времето. Господин Гейер, благодаря, господин председател. Въпросът ви го поставих още при представянето на годишния доклад. Но още веднъж ще го задам и днес. Не сме много доволни от тази ситуация, а именно, че броя на следователите в рамките на ОЛАВ а, е една трета от целия щат. Всички кандидати, които изслушахме до сега, бяха на мнение, че а, този брой, този процент трябва да бъде променен. Ако добре си изпълням организацията на ОЛАФ, а, вие преди да станете да вземете мястото на изпълняващ директор, бяхте директор на дирекция Д за съжаление не мога да си спомня точното наименование на функцията, но и един вид, че вие сте били като звено, което оказва подкрепа на следстве, следствените власти и под вашето ръководство щата ви се е увеличило значително. какво ще кажете по този въпрос и как, как ще поступите с а, персонала? The size of my а, аз бях директор на дирекция Д. Е, от гледна точка на щато разписание, повечето служители са специалисти по информационни е, технологии и, е, и управление на информацията, обезпечаваща следствието, както и митническите дейности. Тоест има малък брой специалисти по митническа администрация, но, но повечето са специалисти по информационни технологии. Съгласен съм, че трябва да има повече следователи, но непосредственият приоритет от моя гледна точка всъщност е, е, е анализа на оперативната информация в е, е дирекция С, а също така криминолози. Това е все следствена а, а, работа, но тук не става въпрос повече следователи да работят на място, на, на терен, така се каже, а за аналитична работа, която наистина да има принос. Тоест не, не, не, не се свежат нещата до увеличаване броя на служителите в А и Б. В С и Д също е, има е, задачи, които са важни за дейността на ОЛАФ. Второ място, откъде да вземем тези хора? Е, необходим е минимум персонал за разработване на, на политическите решения. Ако съкратим тази дейност, бихме могли да насочим повече хора към следствието. Бихме могли да съкратим и връзките с обществеността от своя директор десетина щатни бройки вероятно бих могъл да прехвърля към оперативната работа. Вече съм започнал този процес, между другото, и през последните няколко години намалих броя на специалистите в политическото направление на, на моята дирекция. И част от хората бяха насочени към следствията, други към оперативната работа. Но а, а, е, за да се промени това съотношение, така ли че ще трябва да преустановим някои дейности. А, е, и а, е, още повече, ако а, съкратим а, част от а, дейността, ако тя излезе от рамките на Олаф, с нея ще си отидат и парите. Благодаря. Господин Стас помоли по-рано да му дадем възможност да зададе въпроса си, тъй като трябва да присъства на заседанието и на друга комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за това, че отстъпиха времето си. Аз съм докладчик по сътрудничеството за развитие и, и в друга комисия се гледа моя доклад. Вероятно знаете е, какъв въпрос ще задам. Аз зададох същите въпроси и на другите кандидати. При е, е общуване с хората от Олаф често е, оставам с впечатлението, че в службата все още е, е има някакви конфликти, дори се говори за, за кланове, за, за групи. Въпросът ми е такъв. Е, е, смятате ли, че това впечатление е основателно и, и ако е така, какви мерки бихте желали и бихте могли да вземете в качеството на генерален директор, за да преодолеете това положение? Да, е, извинявам се най-напред, че като изпълняващ длъжността директор на Олаф, поради липсата на време, е, трябваше да прекъсна уроците си по холандски язик, така че няма да мога да ви отговоря направо на холандски. Наистина проблем има и то от известно време. Е, е, има, има наследство от миналото, което следва да загърбим. Но положението не е чак толкова лошо, колкото се представя. Огромното мнозинство от хората просто старателно си вършат работата е, срещу възнаграждението, което получават. И а, е, Разбира се, онези, с които сте разговаряли, е, имат своите причини за неудовлетвореност, но те, уверявам ви, са малцинство. Те просто са хора, които са тръгнали да уреждат сметки с едного или други. Но аз а, много съм мислил по този въпрос и стигам до следните заключения. А, първо, в Олаф много от хората са бивши служители на контролния, на репресивния апарат. И това са хора, които не са така склонни да вярват на ближния си. Хора, които поначало се отнасят с недоверие към, с недоверие към околните. И те, разбира се, са хора напълно пригодни за дейността на Олаф. Но пък тези хора далеч по-трудно се подават на управление, тъкмо по, по тази своя личностна характеристика. Това е първо. И ако, ако смятате, че в Олаф имаме проблеми, просто е, вижте други международни организации като ООН, е, където проблемите от междуличностен характер, честно казано, са далеч по-тежки. На второ място, е, процеса на интегриране, на включване на временните служители. Този процес е, е времеемък и болезнен – скоро е, ще се похвалим с успехи в това отношение, но за сега е, този процес поражда допълнително напрежение. На трето място е, уредбата на щата в комисията е такава, че има сериозни разлики по административен клас и възнаграждение между хора, които вършат една и съща работа. Може да си представите, това поражда сериозни, сериозно недоволство. А, и така, аз не загървам тези проблеми, давам си сметка обаче, че те а, е, няма да бъдат решени толкова лесно. Благодаря, господин председател. Връзката между държавите членки и ОЛАФ е от съществено значение. В кои области и по какъв начин смятате да подобрите обмена на информация е, между държавите членки и ОЛАФ и, и в частност е, как ще гарантирате по-ефикасно право прилагане след разследването, извършено от ОЛАФ. Благодаря. Връзките с държавите членки са на различни равнища и има огромни разлики в зависимост от това за коя държава членка говорим и за коя служба. За една, в, в една държава членка, например, ако се обадя на кабинета на министър-председателя, ще е, ми насрочат среща за след два дена. Ако поискам това от министър-председателя на собствената си страна, вероятно е, ще ми насрочат среща за <clears throat> повече от след месец. Що се отнася до е, предаването на, на досиетата на е, правораздавателните служби на съответните държави членки, прекият контакт между нас и е, съдебната система на съответната държава членка е от съществено значение. Например, когато назначихме нашия гръцки колега, е, веднага се почувства подем е, в отношенията с гръцката съдебна система. Разбира се, ефикасността на правосъдието трудно се поддава на, на преценка. А особено ако времевия диапазон е, е малък. При малък времеви диапазон говорим за около 7% успеваемост, така да се каже, в съдебната система. Е, при по-широк времеви хоризонт стигаме до към 28%. Е, е, въпрос на време, виждате следователно, въпрос на, на бързодействие. Най-важното е да убедим службите на държавите членки, че те трябва да работят с нас. За някои държави членки като вашата това се, не се нуждае от доказателство. Имаме отлични отношения. В а, други случаи а, имаме отношения, които бих нарекал, така да се каже, добродетелен кръг. Италия, например. Има много компетентни а, хора а, от италиански происход и тук, и в Италия. Разбира се, на лице е сериозна корупция. Обратното може да се каже за други държави членки обаче, е, с които отношенията много трудно напредат. Значи малките камъчета, както се казва, могат да обърнат колата и тези малки камъчета са различни във всеки отделен случай. Следващия въпрос. Благодаря, господин председател. Господин Айлет, е, ние не бихме могли да отречем значителния опит, който се натрупали в рамките на Олаф, но реформата, за която говорим днес, налага и определени промени. Въпросът ми ще прозвучи подобно на вече зададените от колегите въпроси. Става дума за случаите на корупция или злоупотреба по доклада за 2009 година са получени 111 111 уведомления, 94 е, са били от тези 111 за България и за някои други държави членки е, останалите. За какво можем да съдим от това? Липса на контрол в държавите членки или запушване на комуникационните канали, така да се каже, между ОЛАФ и държавите членки? Благодаря, трябва да правим разлика между е, известените нередности по е, селско-стопанските средства и структурните фондове. Това е редовно изискване по управление на финансовите средства, но то е особено важно за нас като оперативен източник на информация от една страна. И от друга страна е, уведомленията, известията, стигащи до Олаф, е, съдържащи е, кон- конкретни обвинения, конкретни съмнения за извършена злоупотреба това във френската практика е, е известно като нарочен сигнал, нарочно известие. И сега е, големият въпрос наистина е, е, е да преценим, когато малко известия постъпват, дали това се дължи на високата компетентност на националната администрация или обратно, на нейната некомпетентност и още повече недоброзъвестност. И това, това трудно може да се прецени. Общо аз бих допуснал, че е, е малкото отчетени нередности по освояването на средствата в дадена държава членка е, сочи недостатъчен контрол или недостатъчна откровеност. Е, е, разбира се, е, това, че се отчитат повече нередности е, в Германия, отколкото в Люксембург, не е интересно. Всичко трябва да бъде поставено в контекста на освояваните е, средства, на планираните средства по години по държави членки. И в резултат от такъв анализ се получават доста изненадващи, а и спорни резултати. И тук отново стигаме до въпроса за необходимия брой следователи – аз бих казал, за необходимия брой аналитици на оперативна информация, които аз бих искал да запазя в Олаф. Благодаря, господин Какис. Аз Смятам, че много добре си вършите работата. Още веднъж искам да се върна към забележката на господин Стас. Имаше вътрешни проблеми, вие взехте становище тогава по този въпрос, но като депутат, когато има представител на този клан, и аз му дам моя глас, кой ще, как ще се отнася той към другата страна. Тук вие споменахте административните мерки, които ще предприемете и сте предприели. Това е един много сериозен психологически проблем. Така ни се струва на нас. И искам да ви попитам как ще подходите с така наречената друга страна и как ще, ще говорите с тази група от хора. С цялото ми уважение, аз не мога да съглася с предпоставката на вашия въпрос, тъй като аз не гледам на себе си като на представител на който и да било клан или, или племе или, или група. И аз не гледам на тази процедура като поставяща в някакво подчинено положение е, е, едного за сметка на други. Аз напълно коректно и лоялно ще подкрепя новия генерален директор, който и да е той. И съм сигурен, че останалите кандидат, кандидати имат същото отношение. Когато е, различни професионалисти са принудени да взаимодействат, да работят заедно, трябва да се извлече най-доброто от всеки специалист, като разбира се, се държи сметка за потребностите на, на, е, на всяко от професионалните поприща. И колкото по-дълго взаимодействаме, колкото по-дълго работим заедно, толкова по- е, добри резултатни ще стават отношенията ни. Е, едно от посланията ми към управленския персонал от е, миналата година по това време бе, че част от проблема се свежда до това. Живеем заедно в, на това доста тясно място и по-голямо внимание обръщаме на слабостите си, отколкото на достоинствата, на качествата си. И сякаш забравяме за онези достоинства, е, говоря е, не просто за себе си, говоря за всички останали, за достоинствата, е, които <clears throat> са ни осигурили назначаването на, на постовете, които заемаме. казах това на, на своите колеги от висшето ръководство и, и то се прие добре, мисля в местната, така да се каже, селска преса на, на Брюксел се ширят доста нелепи твърдения, също може да се каже за отразяването на случая в една от държавите членки. Но според мен проблемът не е в мащабите, които вие посочвате. Не знам а, дали сте бил посетен от някакъв такъв колега, както твърдите, но смятам, че можем да работим заедно, а също и трябва да работим съвместно. Колегата, колегата Андреас. Thank you, President. Uh, Mr. Eilert, you say that Olaf is responsible for... Uh, господин Айлет, вие казахте, че Олаф uh, е отговорна за целият цикъл от uh, работа. Не чух обаче много да говорите за процеса на а, установяване и превенция. Какво смятате да направите в тази посока? Вторият ми въпрос. Какви мерки ще въведете, за да се възползвате по-добре от информацията, която се предоставя от а, вътрешните информатори? Благодаря. По установяването има два начина за получаване на информация – от една страна можем да изчакаме да дойде към нас информацията, например от вътрешни информатори, да речем от а, различни източници на информация или от а, службите на комисията. Другия начин е да търсим информацията сами а, в анализите. Една от най-интересните ни мрежи всъщност е, от информация идва точно от анализа. Това е свързано с много сериозен анализ на данни, за да се установят моделите на престъпно поведение. Това е нещо, което аз инициирах, когато бях директор на оперативната информация. И най-големите успехи обаче в тази област бяха постигнати след като вече аз напуснах тази позиция, но въпросът е, че тя функционираше. Това е по отношение на установяването. А, превенцията. Превенцията свързана с извличане на точните полуки. Дали сме много подробни анализи на комисията за това как може на микрониво да изолира всички проблеми, свързани с обществените поръчки за мебели. Също така сме дали съвети как може много по-лесно да оперира общността по отношение на субсидиите не индивидуални програми да се субсидират, а на хоризонтално ниво. Това има много сериозни економически а, ползи. Също така на средното ниво допринасяме за обсъждания в а, комисията, правната а, рамка, как да бъде подобрена тя по отношение на финансовите регламенти, и а, борбата с измамите и злоупотребите. Отново това се осъществява от хора, които не са а, заети в а, а, разследванията. И ако ние ги преместим в функцията за разследване, това би било наистина а, доста мащабно решение. Вътрешните информатори, те са изключително важни за една ефективна административна система. Много е важно те да бъдат а, предпазвани. Това е нещо, което обаче може да а, се използва по погрешен начин, да бъде злоупотребено с а, тези информатори. Наистина трябва много бързо да се установи подобен а, модел на поведение и да се борим с него. Имаме а, технологично основана система, която не е показала пълния си потенциал все още, но ми, не ми достига времето, съжалявам много. А, основното е, че съществува тази система и може да бъде използвана, а, макар да нямаме точно такава, такива информатори към момента. Госпожа Гресли. Благодаря. Впечатляващи са вашите езикови познания. Вие сте кандидатът, който владее най-много езици. Е, отношен... По отношение на броя на следовател... следователите, вие казвате, че от вашата дирекция ще а, освободите хора, които да бъдат насочени в други области. Според мен всички се опитват а, да застопорят определен брой служители и не ги освобождават така с лека ръка. На следващо място, по отношение на вашата сегашна дейност като управител на ОЛАФ. Има голям проблем с временно наетите служители. По-голямата си част те са е, на срочен договор. Това продължава няколко години вече. Защо? толкова дълго продължава тази практика и защо има много малък напредък в тази област. Аз а, съм дал и щатни места на моите служители и беше казано, че съм дал прекалено много. Не, и не трябва да а, се откриват а, нови щатни места, защото това застрашава а, политиката. Но има позиции, които са много важни, например, свързани с защитата на личните данни, за достъпа до поверителна информация за или позиция, свързана с даване на отговор на вашите въпроси. За, за тези дейности и задачи са необходими две щатни места. Важна е обаче и работата с омбудсмана. Това е една позиция, която е свързана с юридически познания. В областта на информационните технологии. Това също е една важна област. Ние сме развили по-добри системи в сравнение с миналото. Моят отговор е следния. Аз вече съм освободил а, хора и аз съм а, много щедър. Е, ние е, се заехме с решаване на този проблем, особено е, когато аз станах управител на отдела за човешки ресурси. Беше договорено едно споразумение с комисията, с синдикатите и беше е, договорено, че трябва да има и хора на без служители наети на безсрочни договори. Искам да кажа, че аз също, аз също съм на срочен договор и съм горд от това, че съм служител на срочен договор. За съжаление има някои е, колеги, които нямат право на безсрочен договор и те трябва да си тръгнат за, за, за съжаление и те са а, 10 или 12 души. Искам да кажа, че проблемът а, като цяло е, е решено. Има все още детайли, които трябва да се доискусорят, но като цяло проблемът е решен. Благодаря, господин председателю. Добре дошъл, господин Айлет в функцията ви на кандидат за тази позиция. Вие казахте, че Олаф ще запази сегашните си функции. Е, обаче казахте почти всички. От кои ще се откажете? И на второ място, е, желанието за засилване на оперативната част е, от Олаф, на оперативното звено на Олаф. Ако станете генерален директор, какви срокове си залагате, за да се вземете с такива радикални промени? А, тук се споменаха и вътрешните конфликти, които трябва да бъдат взети предвид, за да се засили доверието в тази институция. Вие казвате, че в други международни организации нещата са по-зле, но а, това не ни успокоява много, тъй като ние искаме а, Олаф да е една отправна точка, един модел за ам, поведение, за това, че е една дисциплинирана институция. Благодаря. Доста съдържа вашият въпрос. Има много възможности за подобряване на ефикасността и съкръщаване на разходите в ОЛАФ, не само в областта на политиката, а, не мога да бъда съвсем точно, съвсем точен, а, тъй като ако се върна а, обратно в ОЛАФ, ще дойдат пет а, директори на звена, които ще се оплакват от това, което съм казал пред вас така че извинете ме, че не съм чак толкова прецизен в отговорът ми, но има действително области, в които могат да се осъществят промени и да се а, генерират а, спестявания. Има също и възможности за съчетаване на работата с службите на комисията в областта на митниците и регионалните фондове. Това е нещо, което можем да осъществим и между 6 и 18 месеца мисля, че би отнемо, отнело. Нищо не може да се осъществи наистина в съвсем краткосрочен план. А, по отношение на лидерството, ръководната роля, ще бъда съвсем искрен тук и ще ви кажа, че от години а не само от месеци имам такава роля в Олаф. Смятам, че добре се справям. Доста съм направил за това да се сплоти нашият екип в трудни времена. Това е обратната връзка, която аз получавам от всички части на нашия екип от различни култури, от различни, а, различни а, области. Честно казано, от доста се изненадвам, когато ми ръкопляскат, когато говоря. Всъщност един от случаите беше по време на едно погребение. Така че а, смятам, че а, се справя много добре в а, изолирането на лошите взаимоотношения. А, това са важни въпроси и а, наистина е изключително важно да се справим добре с тях и аз съм го правил в продължение на 10 месеца колегата Алсър, относно политическото влияние. Вие искате да запазите функцията, която изпълнявате сега и казахте, че ще се влияете от политически е, решения. Смятате ли, че съществуващите механизми ще доведат политическото влияние до минимум или а, е, имате някакви нови решения, за да се подобри прозрачността? Отговорът е съвсем прост. Не. Не. Не виждам никакъв проблем с политическото влияние. Върху следствията никога не е оказвано политическо влияние. Точка. Това е. Благодаря. Благодаря на господин Айлет за това, че взе участие в това изслушване и благодаря ви много. Allora, procediamo alla И така, сега преминаваме към последното изслушване на господин Джовани Кеслер. Той ще получи думата и му даваме 5 минути. Да, благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря на всички ви. Бих искал накратко да ви се представя и да споделя с вас някои свои размисли съображения за Олаф. Аз съм прокурор е, и в продължение на професионалната си кариера съм работил на различни места при различни условия и голямо разнообразие случаи. Като прокурор в родния си град е, започнах е, проверка която доведе до разкриване и а, а, разтурване на широка корупционна мрежа с участието на държавни служители, общественици и предприемачи. В сътрудничество с германската полиция и британската служба за сериозните злоупотреби установихме наличието на офшорни фирми в островите в Ламанша и в Лихтенштайн. Е, и е, финансовият ефект бе сериозен. По това време малко трудно получихме съдействие от е, службите на Лихтенштайн, но, но така или иначе следствието бе успешно. Много осъдителни присъди бяха издадени и, както казах, финансовият ефект бе значителен. Като сицилиански прокурор, противодействащ на мафията в, в Сицилия, е, съм водил разследвания в продължение на една година с специализиран екип следователи и а, е, в е, резултат от усилията ни бяха издадени повече от 100 осъдителни присъди срещу а, членове на мафиотски фамилии в Сицилия извършили е, убийства, е, изнудвания, е, корумпирали длъжностни лица в държавната администрация. По-нататък като прокурор в Болдано, в северна Италия, на границата с Австрия и Германия, ръководих успешно разследване на един на, на, на голяма злоупотреба срещу средства на Европейския съюз – и това бе международен проект с италианските между италианските и немски неминтически е, служби. В резултат от е, тази е, проверка, това, това разследване, бяха предприяти наказателни мерки срещу италианско търговско дружество отклонявало средства от Европейския съюз, е, е, привидно за доставка на хранителни продукти в Албания, които са били отклонявани. Не, че нищо не е стигнало до, до Албания. И е, в резултат от, от нашите усилия неправомерно присвоените средства бяха възстановени. В международен план по-нататък бях назначен като заместник ръководител на мисията по проверка в Косово, сформирана от ОССЕ. Ръководих полицейско-съдебната част от, от мисията. Под мое ръководство бяха повече от 300 души служители във връзка с ангажимента на Върховния комисар на Италия за противодействие на фалшификатите, аз ръководих първата смесена операция срещу фалшификатите в Италия, в Флоренция, в Тоскана. За първ път ръководих е, е, италианската полиция, митниците, е, като се започне от общинските полицейски служби до префектурите. И в резултат от операцията бяха иззети големи количества фалшифицирани стоки, бяха разкрити тайни лаборатории, много лица бяха задържани. Акцията бе широко отразена в медиите и това само по себе си има превентивен ефект. Сега няколко думи за Олф. Аз смятам да посветя цялата си дейност на отстояването на три основни ценности. Независимост, единство и ефективност. Знаете, един следствен орган трябва да бъде независим, в противен случай той става безполезен. И а, за мен а, а, това отношение към независимостта е напълно естествено. Като прокурор аз съм а, свикнал а, на това. Единството а, след. А, е, в Противоречията от последно време в Олаф, е, вътрешните е, разделения, Олаф се нуждае от единство. Аз като външен човек смятам не привързан към е, едната или другата страна, мога да осигуря е, единството на организацията за ефективността, понеже не ми стигна времето за встъпителното слово. Ще коментирам в отговор на вашите въпроси. Госпожа Грес има думата за въпрос. Благодаря. Е, относно ваша кандидатура положих толкова много усилия, както с никоя друга. Но Искам а, още веднъж да станем по-конкретни, защото изказването ви беше малко витиевато. Вие също в един момент сте станал политик във вашата професионална кариера. Какъв е опита ви в опита ви от политиката, който може да го използвате за Олаф? Ако трябва повече от персонала да бъде насочен към следователската дейност, как ще постъпите? Вие пишете, че ам, има non-essential служби или служби, които не са много важни в рамките на ОЛАФ. Кои са те? Political... Е, е, да, аз също имам политически опит, но все пак съм прокурор. И в политиката аз привнесох моят опит и а, умения от прокурорската ми работа. Така че аз самия се смятам за прокурор, свързан с политиката и в политическите ми ангажименти аз съм привнесъл културата на върховенството на закона в парламента и също така съм участвал в комисии, свързани с а, а, разследвания и анкетни комисии в парламента, правните дейности и всичко свързано с моя опит и култура. Що се отнася до втората част на вашия въпрос, действително трябва да се спрем повече на разследването, да посетим повече човешки и финансов ресурс за разследванията. Това е основната дейност на ОЛАФ. Но какво да намалим, за да използваме тези ресурси там? Споменахме принципа на субсидиарност, който трябва да бъде приложен и към дейността на ОЛАФ. Типа дейности, които могат да се осъществяват по един по-добър на, начин, с същата ефективност от други институции. Те трябва да бъдат намалени в ОЛАФ. Например, финансовите последващи действия. Според мен имаме моето впечатление, че в Олаф има твърде много хора, повече от 100 души, които се посветени на финансовата последваща дейност от разследванията, което може да бъде осъществявано със същата ефикасност от генералните дирекции на комисията, например. Също така, стратегическата оперативна информация, тя е много важна, да, но моето впечатление е че има твърде много ресурси в тази област и твърде много човешки ресурс също така е посветен на тази функция, а част от тях ще бъдат по-полезни в разследващите дейности. Господин Гейер. Господин Кеслер, добре дошли тук, след, тук сред нас. Четох това, което са предоставили като информация. Останах с впечатление, че а, вашите а, вашите данни отговарят на точното описание, което ние сме дали за този пост. Вие сте работил не само в международна среда, каквато е средата на Олаф, но в Олаф позицията ще е много важна и ще е свързана с общуване между всички институции. Би ме интересувало от вашият международен опит ще го използвате в ОЛАФ, така че а, всички задачи да бъдат изпълнявани добре. Мисля, че директорът на ОЛАФ трябва, разбира се, да има опит в областта на разследванията. Това все пак е една агенция за разследване. Също трябва да има ръководен опит. Той трябва да е управлявал повече от 100 души като екип и то с сериозен бюджет, бюджет годишен. Но както и вие споменахте, директорът на ОЛАВ трябва да има и политически опит. Така че, все пак, Олив, Олаф е една агенция, която е свързана с изграждането на политиката, съвместно, разбира се, с съответните заинтересовани страни. Още повече, по-настоящем, според мен, сме изправени все пак пред реформата на ОЛАВ, което се обсъжда в Европейския парламент от комисията, от съвета и имаме една перспектива за европейския прокурор този, в този смисъл директорът на ОВ трябва наистина да е в сърцето на тези а, е, разисквания. Неговите съвети и неговия принос ще бъде много важен. И според мен моят опит в, също така и на международно ниво, на международните форуми, политическата работа, която аз върша и която а, съм и на европейско ниво, ще ми помогне да бъда не само разследващ, не само оперативен а, приносител в ОЛАФ, но също така и да работя в близко сътрудничество, особено с парламента, с а, комисията, в този процес на осъществяване на реформата. Госпожа Гресли. Точно така. А, това е по темата за италянците. Сега се връщам обратно. В писмените документи споменавате за irrelevant cases или а, случаи, които не би трябвало да се разследват от Олаф. Това е един а, проблем, с който трябва да се намери решение. Как ще разпознаете, когато един такъв случай не е подходящ? Дали той си заслужава да бъде разследван или не? Въпросът е, когато имате основателни подозрения, как ще подходи Олаф? Това е било и в политиката на, на парламента да проследява развитието на такива случаи а, ако това е по подаден сигнал? Откъде ще знаете дали този случай е релевантен или не? А, как ще успеете а, да филтрирате такива случаи, които не са релевантни? Това е действително много чувствителен въпрос, защото ефективността и прозрачността и независимостта на разследванията в някои случаи има много важни моменти в съвсем първоначалния етап. А, има нещо, което изглежда наистина, че няма отношение, но накрая се разбира, че то е било изключително важно. Какво правим, за да го разпознаем на този ранен етап? Нещо трябва да се направи, защото иначе ОЛАФ ще се затрупа с изключително маловажни случаи. Това е нещо, което трябва да фигурира и в регламентите. Не може да се остава на преценката на директора или на който и да било. Това е на първо място. Също така знам, че има тази политика de minimis, която се осъществява или поне е в първоначален етап на осъществяване, която се спира най-вече на количествения прак. Това е нещо обективно, би могло да помогне, но не е според мен единственият критерий, за да разпознаем доколко един случай касае а, Олаф или не, доколко е а, относителен и важен. Друг един момент, а, който може да а, установи важността на а, случая, най-вече за Олаф. Тук подчертавам за Олаф, а не по принцип. Това е принципа на субсидиарност. Трябва винаги да си зададем въпроса, има ли друга институция, която може да свърши работата по един по-улеснен начин, така че Олаф да прехвърли към тази институция, може би да проследи а, разследването а, и работата в известно време, да, например с IDOC. Ако да речем в случая става въпрос за агенция, където IDOC няма компетенции, тогава разследването трябва да се извърши от ОЛАФ. Дори ако количествения прак е доста нисък. Колегата Балчедис има думата. Благодаря. Iš tikrųjų, tai jūs prisistatėme. И така, още веднъж благодаря ви, господин Кеслер, за вашето участие в това изслушване. По време на уводните ви думи ние се запознахме с вашия опит, опит като прокурор, както и опита ви в други сфери. вие също и изразихте и вашето становище по отношение на сегашното състояние в ОЛАФ ние сме членове на парламента и знаем и чухме, че е, има едно разцепление в е, средите на Олаф. Има е, междуособици. Как ще се справите с този проблем в случай, че станете генерален е, директор? И как ще се справите с недоволството от страна на персонала? ако бъдат засегнати връзките с държавите членки, как ще подходите? Няма ясно изразени насоки как да протичат контактите между ОЛАФ и държавите членки. Може би Олаф не знае съвсем точно как работят държавите членки, кое е в компетенциите на държавите членки, кое те трябва да свършат сами как ще се справяте и с случаите на уреждане на споровете в рамките на ОЛАВ или пък някакви спорове между държавите, членки и други институции? Как ще подходите по този въпрос? Благодаря. Що се отнася до вътрешната ситуация? Да. А, и и от външна страна изглежда, че има някакво разцепление, разделение, различни страни, които конфликтуват вътре в ОЛАФ. И аз бих казал, че съм в доста добро положение, тъй като не принадлежа към която и да било от тези страни. И моята политика би била да а, осъществявам нещо в две ключови посоки. Участие да давам възможност на всички от висшия ешелон на управление, на всички от екипа да участват в решенията, което означава да а, изразяват своите гледища, своите предложения, своите интереси, своите легитимни интереси. И също така да имат а, право това да се обсъжда по един прозрачен начин. Значи участие, прозрачност на, деше... на решенията и създаване на възможност за вземане на решение по отношение на интересите и предложенията. Щом даден въпрос е решен по един а, начин, който включва участие и а, прозрачност, всички трябва да спазват това решение без а, скрит дневен ред и без а, а, някакви доклади към външното пространство, което, за съжаление, се случи. А именно търсене на помощ и на съдействие от външни източници. Щом се вземе решение по един прозрачен начин, няма друг път и друго поведение, което да бъде допустимо. Що се отнася до връзките с държавите членки, те са много разнообразни, зависят от самите държави членки. Те също могат да бъдат осъществявани по два начина. От страна на ОЛАФ мисля, че има необходимост от нов регламент, правила. И това е въпрос, който трябва да, взет, да бъде взет предвид в реформата на ОЛАФ. Има едно предложение от 2008 година на Европейския парламент, аз съм го изчел, там а, се смята. Всъщност това предложение не е взето преди достатъчна степен от комисията. Трябва да има а, контактна точно във всяка държава членка за ОЛАВ, периодичния доклад за действията, предприятия от страна на държавите членки по а, разследванията на ОЛАВ трябва да бъде задължителен и определено трябва нов регламент за ефективността на доказателствата събрани в разследванията на Олаф. Следващия оратор има думата. А, много ми хареса вашето изявление, особено думите независимост, ефективност. и обединения. Относно връзките с държавите членки. Много от а, случаите продължават 3, 4, 5 години в Олаф или при вас. Това не е много ефективно, тъй като връзките с държавите членки са отрешаващо значение. По този а, начин а, се улеснява разследването. Как ще подходите вие самия? Какъв ще е вашия личен принос? Две основни причини за притеснение а, има според мен, в настоящната ситуация за ОВАВ а, по отношение на ефективността. Липсата на резултати, съдебни резултати в държавите членки и продължителността на изследванията. И така, за минута и половина какво мога да отговоря? Мисля, че трябва да работим в две посоки. Освен а, реформата на регламента, която вече а, споменах, трябва да включим а, прокурорската част в разследванията на ОЛАФ колкото може, колкото може по-ранен етап. Това не се случва днес. Те е, участват в края на разследванията. А ранното им включване би е, довело до два резултата от моя гледна точка. На първо място по-влиятелен резултат на разследването в посока националните съдебни органи, защото, разбира се, винаги трябва да имаме предвид, че всички разследвания на ОЛАФ отиват към националните съдебни системи. Така че ако един колега прокурор а, дойде да работи с нас, а, той ще знае как действа съдебната система в неговата държава и ще бъде по-ориентиран към резултатите, по-ефикасен в а, частта на съдебно производство. Също така трябва да сме по-настоятелни в опазването на правата на участващите в разследванията. Също по този начин, също така, трябва да имаме предвид, че там става въпрос за разлика в културата. Това е един от начините, по които можем да процедираме. А вторият, който само ще спомена, да включим, когато е възможно, но по възможност във всички случаи, да включваме националните правоохранителни органи а, колкото може по-рано в разследването. Не просто да им сервираме резултата от нашите разследвания, а да се съветваме с тях и да ги включваме колкото може по-рано. Статистиките показват, че толкова повече успехи имаме в съдилищата на държавите членки, колкото съответните съдебни или правоохранителни органи са включени на а, ранен етап в разследването на ОЛФ. Господин Стайс. Добре дошъл още веднъж и от мен. Ще говоря на холандски. Искам да взема отношение по въпроса, свързан с сътрудничеството с другите агенции, органи. Говорихте за връзки с държавите членки, но са важни връзките с организации, институции като Европол, Евроюст. До каква степен а, би могъл Олаф да си сътрудничи с Олаф или Евроюст? Е, имате ли опит в такова допълващо се сътрудничество. Какво мислите по този въпрос? Um, Разбира се, Олаф трябва да взаимодейства с останалите европейски институции в тази област, Европол и, и Евроюст, но това е междинен аспект на въпроса, различен от онзи за взаимодействието с националните служби, с държавите членки. А между Евроюст и Олаф вече има изградено е, работно е, взаимоотношение. Е, и то е особено важно, не непременно по повод на конкретни разследвания, а на принципа на субсидиарността на разпределянето на задачите, така че да се избегне дублирането, а и за да се обменя информация. Олаф би могъл да информира Евроюст и обратното. Така че сътрудничество, да, но не непременно на оперативното равнище по едни и същи случаи, тъй като това вероятно в края на краищата би довело до неефективно изразходване на ресурси. А обратно, необходимо е тясно оперативно взаимодействие между националните следствени област, органи и ОЛАФ. Следващият въпрос. Представяйки своята кандидатура, вие подчертахте политическите си умения. Бихте ли обяснили, разяснили колко важни според вас са тези умения за един генерален директор на Олаф? На второ място, в началото ми се стори, че вие се отнасяте до някъде пренебрежително към стратегическата разузнавателна информация. Какви мерки смятате да предложите като генерален директор, за да повишите разкриваемостта на злоупотребите. Ще започна с втората част на вашия въпрос. Е, според статическите данни, много малко, твърде малко наистина са случаите през последните години, е, чието разследване е, започва от информация поступила от стратегическото звено. Не повече от 4-5 годишно от общо 3-4 хиляди годишно. Така че стратегическото разузнаване е, е, е нещо важно, но не можем да гледаме на него като на полезен източник на информация е, за започване на една или друга проверка. От политическа гледна точка, разбира се, стратегическата информация е важна, възоснова на нея е, би могла да бъде ориентирана работата не непременно на Олаф в следствената и част, а политиката на целия Европейски съюз, на институциите, на, на службите на Европейския съюз е, по превенция на злоупотребите. Но, но тази информация няма отношение, според мен, към а, е, разследванията. Нямам намерение да съкръщавам това звено, но за да се подобри оперативната дейност на Олаф пред, по предмета, по същество на Олаф, имайки предвид, че общите финансови и кадрови ресурси на Олаф са ограничени, ще трябва да се прехвърлят от едно направление, от един сектор към друг – и е един от секторите, в които постепенно ще намалявам средствата, ресурсите, е именно стратегическото разузнаване. Защото целта ми е да насоча, би била да насоча ресурсите и, и усилията към оперативната работа. Що се отнася до политическите аспекти на моя професионален опит – аз съм бил съм прокурор, е, работил съм и като, като дори в парламента, като в качеството си на прокурор, так, так, така насочих парламентарната си политическа дейност, черпейки от опита си на прокурор. И, и така ще постъпя и, и е, на поста генерален директор на Олаф като си давам сметка, че за да работя на тази длъжност не е достатъчно да разчитам единствено на прокурорския си, на следователския си опит. Това е важно, разбира се, но за генералния директор на ОЛАФ е, е важно да знае как да общува с политическите институции на Съюза, не на последно място с Европейския парламент. Господин Патричел микрофонът. Олаф е следствена служба и генералният директор на Олаф следва да бъде не само независим, но и да не поражда съмнения за своята независимост. В тази връзка три въпрос. Не смятате ли, че е, това, че сте политик, би породило проблеми и за вас самия, и за Олаф, ако поемете ръководството на, на агенцията. Е, как бихте защитавали Олаф от е, обвиненията в политическа пристрастност? Е, това би могло да засегне и отделните лица обект на разследване. И как смятате да общувате с комисията и с парламента в качеството си на високопоставен е, служител на ОЛФ? Независимостта е от съществено значение, както казвате вие, така казвам и аз. Но а, наистина не е достатъчно една институция просто да бъде независима, тя трябва и да изглежда в очите на заинтересованите страни като независима, т.е. да не а, споражда съмнение за противното. Аз не съм кадрови политик, обаче, така да се каже. Нека това да бъде ясно. В парламента е, не бях член на, на каквато и да било политическа партия, т.е. Е, е бях нещо като командирован в политиката е, прокурор. дори не бях не, необвързан. И винаги съм бил над партиен в е, своите политически възгледи. Е, на областно равнище на изборите получих е, най-много гласове в листата, но не отидох в парламента, а в онази част от законодателната власт по италианската политическа система, която ми гарантираше възможно най-високо надпартийно отношение към въпросите. Как бих могъл да защитя Олаф от обвиненията в политическа политизираност? Това, това не е трудно, трябва да, да ви кажа. Като прокурор се пазех от каквито и да било политически пристрастия, макар и е, многократно да ме обвиняваха именно в това. Ако е, разпоредя е, задържането на някого от десницата, ме обвиняваха, че обслужвам левицата и обратното. Свикнал съм с тези неща, свикнал съм да се защищавам от такива неоснователни обвинения, като, като контрадовод винаги съм изтъквал практическите резултати от своята дейност. По-нататък, като ръководител на Олаф, разбира се, аз ще трябва да взаимодействам тясно с комисията. Олаф е част от комисията и, и е, естествено. А, а и с Европейския парламент и с вашата комисия по-специално. Е, която според мен е, е първият, най- най-важният е, застъпник на, на Олаф в парламента пред европейските граждани. Господин Коцолино. Бихте ли могли малко по-конкретно да развиете някои от нещата, които споменахте в своето встъпление? Първо, споменатото тук и от господин Патричело за независимостта. Независимост от политически влияния, но и от силните на деня, които биха могли да повлияят върху вашата работа дори в по-голяма степен от политиците. Имам предвид различни корпоративни, лобистки е, интереси. Ще ми се директорът на Олаф да бъде независим и от такъв натиск. Що се отнася до дейността ви в Италия и отношението ви към различни престъпни групировки и, и е, задколисни играчи, способен ли сте да е, поддържате това поведение и в интерес на европейските е, институции. По-нататък въпроса за ефективността, за сегашната организационна структура на ОЛАФ и за това как е, на основата на своя опит бихте реформирали организационно ОЛАФ и в това отношение как бихте взаимодействали с комисията и с парламент. Съгласен съм с вас Моят опит сочи, че следва да съм по-загрижен не толкова за прикритите корпоративни интереси. Знаете, политиката има много недостатъци, но поне, но поне е открита. Политическите тежнения на, на един или друг стават непосредствено ясни. Докато прикритите влияния е, са по-опасни и човек няма нужда да е политик или да има какъвто и да било политически опит, е, за да бъде обект на подобен натиск. Ето защо в началото още казах, че е, Олаф се нуждае от прозрачност, за да не поражда съмнение в своята независимост и след това а, строга регламентация на дейността на Олаф, така че да не се оставя нито на Олаф, нито на директора на Олаф а, прекалено голяма свобода на преценка. качеството си на директор на Олаф бих настоявал за по-ясни, по-категорични разпоредби, засягащи дейността на Олаф Госпожа Греслер тук говори за, за принципа на деминимис, за уведомяването на заинтересованите лица за текущо разследване. Все, все тези, тези неща имам предвид, които биха повишили доверието в независимостта на Олов. Sidste gang, øh, at vi arbejdede sammen, det var, da de var... Последния път, когато работихме заедно, вие бяхте председател на наблюдателната мисия на О в Съединените щати и вие имахте възможност да поемете инициатива в една многонационална делегация. Исках да ви задам един въпрос, свързан с държавите членки, но вие вече си изказахте по този въпрос. Относно задълбочаването на връзките с парламента, дали сте имали възможност да се замислите по този въпрос? Какво може да се подобри в работата на Олаф и а, в частност с връзките му с парламента. Благодаря, радвам се, че още помните общата ни работа е, в САЩ по повод на президентските избори. Много въпроси ми бяха зададени тук за, за политическите ми пристрастия, политическия ми опит. И, и добре, че споменавате е, този случай, защото всъщност моите политически пристрастия са непартийни. А, а, мисията ни в САЩ а, е, се увенча с успех, значителен политически успех. Знаете, първоначалното отношение на американската страна беше крайно скептично. Такова бе то и на е, американските средства за масово осведомяване, но в крайна краища ние не само докладвахме за е, произведените избори, а и е, оценихме действащото американско законодателство, изборно електорално законодателство и предложихме внесохме препоръки за реформа, които обсъдихме с Американския конгрес, Държавния департамент. Е, така че това наричам аз също политически опит е, и то на международната арена, е, който сигурен съм ще ми бъде от полза. Като вниманието тук следва да се дава не само на, на върховенството на закона, такъв какъвто е той в момента, а и на възможностите за реформа на действащата уредба. И като директор на Олаф, аз съм сигурен, че този опит ще ми бъде от полза, за да направя принос не само като юрист, а и като политик е, е, за реформата на Олаф е, и организационна, и нормативна. А тя е, тя е твърде необходима. Реформата на отношенията между Олаф и правоохранителните и правораздавателни органи на държавите членки, както и за усилията на Европейския парламент във връзка с създаването на службата на Европейската прокуратура. Председателят, благодарим на господин Кеслер. Комисията ни е, ще заседава отново на 9 ноември. Тогава ще вземем решение е, за кандидатурата е, директор на Олаф. В 12 часа е, е, има автобус за, за летището. Автобусът ще чака пред сградата, входа на сградата Спинели.